Bonjour. Good day. Muy buenos días a todas y todos. Ayer sostuvimos una sesión. Добър ден. Вчера имахме много натоварен ден с много точки в дневния ред. Днес продължаваме по същия начин. Имаме много работа. И основното ще бъде гласуването на бюджета за 2010 година, бюджета за правосъдие и вътрешни работи, ще бъде в 9.30. Нарочно направихме така, за да дойдат възможно най-голям брой членове на комисията. Имаме обаче и други важни задачи, обмен на мнения по доклада на госпожа Рената Вебер предотвратяване и уреждане на конфликта на правомощи в рамките на наказателните процедури. За първи път се иска становище от парламента по тази инициатива. Трябва да а, дадем нашето становище в края на процеса по това решение. За това ще изслушаме госпожа Вебер. Uh, Благодаря. Колеги, това е проекто рамково решение преживя доста превратности до този момент. То започна като инициатива от няколко страни членки, водени от Чешката република, която в този момент бе председател на съвета. Аз изготвих проекта доклада и след това той мина през съвета, където всъщност текста, който бе одобрен, бе напълно различен. Затова бяхме помолени да го разгледаме отново. По тази причина проекто решението, рамковото проекто решение в момента отново се връща пред нас в новата си редакция. Аз няма да изкажа много хвалби по отношение на проекто решението поне не толкова, колкото експертите, които дадоха мнение, експерти от университета в Утрех, които са консултирани от Европейската комисия. Всъщност те много рязко са отрекли решението, защото считат, че то не допринася нищо ново. Но ако видим заглавието, реално ще видим, че там не се съдържа нищо за предотвратяването на конфликти, е, което може би ще се реши, е, когато се решава кой съд да има правомощия и съответно какви видове решения могат да се вземат. И е, много е трудно също да се види какво, какво се предвижда за решаването на този тип конфликти. Така че, е, по въпроса за компетентността. текста, който аз е, предлагам, има изменения, които целят да го направят по-функционален и да е, запазва подхода на нашата комисия, която ние е, сме възприели от години наред по отношение на човешките права на заподозрените или е, обвинените. Шест основни момента се засягат в е, моя доклад. Първо, както казах, проекто решението не създава механизъм, който реално може да решава спорове, конфликтни интереси. Просто създава една процедура за консултации, но без законово обвързващи срокове. И тук е, си позволявам волността да дам предложения за известни срокове, но също така, освен това, основното предложение, основната им принос на нашия доклад е включването на Евроюст при е, реша... уреждането на спорове. Защото това, според мен, е най-подходящата агенция, която да се е, занимава с подобни въпроси не само в е, областта, където те самите имат е, правомощия, т.е. в трансгранични сериозни престъпления, а във всички области, където евентуално могат да се породят спорове за компетентност при наказателни производства. принципа не би си идем, т.е. нищо не се решава два пъти, е, сам по себе си не е достатъчен, за да защити лицата от двойно съдопроизводство – и именно това е, е въпроса, който трябва да се реши. Къде точно трябва да бъде съден човек? Освен да не бъде съден два пъти. Друг момент е, че официално обвиненото лице трябва да получи, и аз много настоявам това, той трябва да получи абсолютно най-висока степен на внимание, т.е. не само да бъде информиран за евентуални възможни е, конфликти на, за правокомпетентност, но също да е ясно, че има правото да е, възрази срещу решението, да обжалва решението, защото това е част от е, неговите е, права и, и това не бива да бъде поставено под съмнение. Също така официално обвинените лица трябва да направим така, че техните данни да бъдат абсолютно защитени. И ни се струва, че текста, предложен по инициативата, за която говорих, е твърде неясен. А, и за това искаме да, личните данни да се ограничават само до име, през име и адреса, не и други такива данни. Няколко изменения ще видите в доклада. Целят да изяснат, че единствено правни органи имат правомощия да уреждат спорове за компетентност при наказателни доклад. Тоест никакви други институции, само съдебни власти, съдия, прокурор и така нататък. И е, така да приключа моята съвсем кратко представена, като кажа, че е, за голямо съжаление, проекто решението не разглежда въпроса за отрицателните спорове за компетентност. и мисля, че комисията трябва да мисли и по този въпрос. Вчера зададох въпроса на шведския министр на правосъдието за несъответствията между настоящия текст и един друг проекто текст, свързан с прехвърлянето на производствата. Не казвам, че не е редно да имаме две рамкови решения, това е добре, но те трябва да бъдат съобразни едно с друго, защото решението за прехвърляне на производство е много по-добре изготвено, там се предлагат решения и по отношение на защитата на човешките права, то е много по-добре формулирано. Та в идеалния случай ще е добре да видим съвета какви поправки ще нанесе, нанесе на текста. Струва ми се, че те бързат да приемат текста. Във всички случаи много е важно ние да приемем мнение е, в е, така духа на това, което говорим, за да изпратим едно послание на съвета относно какво очакваме ние като решение, когато третираме темата за уреждане на спорове за компетентност. Надявам се, че и комисията и съвета също ще въведат свои пояснения към темата. Благодаря. Thank you, Mrs. Weber. We thank you for your work. Any comments on that? Благодаря ви. Някакви коментари от депутатите? Някой иска ли думата? Госпожа Лътфорд. Sorry, I didn't want to jump ahead of, of shadow rapporteur. Извинете ме, не искам да прекъсвам, особено не искам също така да противореча на докладчика сянка. Искам да, бъл... да, да благодаря на докладчика за добре свършената работа. И ще изчакам да видя допълнителните резултати и коментари по новия текст. Мисля, че само ще направя забележка по последната точка, която тя каза, по която тя говори. Вярно е. е питам се какво прави съвета по тази точка. Вярно е, че нашата работа не е перфектна, но като цяло ние определено Искаме да видим да се прилага Лисабон относно а, всички криминални дела. Това ще помогне да се увеличи прозрачността, а също и да се получи една по-добра оценка, а може би и ще се изяснят определени проблеми. Няма да споменавам кои. Вчера имахме много интересна дискусия с Евроюст по тази тема. Въпросът е, какво всъщност, какво е качеството на работата в съвета и как те ще осигурят това качество? Аз лично подкрепям казаното от докладчика. Някои от разпоредбите са смехотворни. Например, в изменение 11 на страница 12 се казва, че съветът е отговорил. А, всъщност там се казва, че на запитване трябва да се отговори възможно най-бързо. Това е много размито. Вчера с Евроюст говорихме, че понякога се случва една държава членка да а, бави две, две години отговора. Мисля, че трябва да се сложи краен срок. Например, да се каже до 15 дни трябва да се отговори. Мисля, че така трябва да бъде а, специфицирано. Иначе текста е, е многословен, а празен. А после в изменение 15 има един дълъг, едно дълго изречение относно това как компетентните органи на страните трябва да разгледат всички факти по случая. Не, мисля, че трябва да се каже, трябва да се разгледат релевантните факти. Тоест, навсякъде трябва да имаме повече уточняване, за да може да се решават по подобни юридически въпроси. И е, също така докладчикът е абсолютно права за това, че трябва да се консултираме с Евроюст по такива специфични въпроси, особено по езиковата формулировка, където се говори как трябва, всъщност как тези консултации не трябва да бъдат изключени. Но какво всъщност означава една такава патетична, многословна формулировка на текста? Защо всъщност ще си водим консултация, няма да използваме Евроюст? Как ще проведем това международно сътрудничество? Говорим тук за съвместно взаимодействие на правните системи. Най-важното е, разбира се, това, което трябва да направим е престъпниците да не могат да се изплъзнат от ръката на правосъдието. За тази цел имаме нужда от повече данни. И абсолютно сътрудничество, нещо, което не се прави достатъчно. И мисля, че нямаме нужда от такива текстове. Съветът и страните членки трябва да си дадат сметка за провала си в тази насока. И е неприемливо всички консултации да се провеждат едва ли не в отсъствието на хората, които са натоварени, които имат представа за това как се водят подобни юридически консултации. Особено когато трябва да се взима решение за обжалване на дадено решение и други. Трябва да видим какво мислят държавите членки за подобни права, за подобни правосъдни взаимодействия. Това е. Благодаря. Thank you, Mrs. Lutford. I think there are still... Благодаря. Мисля, че още няколко колеги очакват да получат думата, но в 9.30 ви припомням, че ще гласуваме по бюджета. За това ви призовавам да се ограничавате до 3 е, минути в изказванията си. Моля, госпожа Маковей. Thank you. Um, I was appointed as... Благодаря. Аз бях докладчик в сянка по доклада от НП. Съвсем накратко. Мерките, които се предвиждат в проекто решението, имат за цел да не бива съдено дадено лице два пъти от, една, от страни членки за едно и също престъпление. Така че Целта е да не се нарушава така наречения принцип на месинидем и да се осигури правилно правоприлагане, да няма и също така забавяне на производствата при конфликт на правомощията. случай, че се окаже, че едно лице бива съдено в две страни или кой съд трябва да поеме спора, особено в край гранични престъпления има такъв проблем. И тази тематика трябва да бъде регулирана. Е, началото на едно такова регулиране, разбира се, е комуникацията между страните членки и след това трябва да се търсят решения. Съгласни сме, че трябва да има малко по-конкретни решения за да, и по-конкретен текст, за да няма погрешни е, тълкувания и да не се затруднява правоприлагането или да не се нарушават правата на съответните лица. Аз приветствам идеята да има точни спорове при тези процедури и да има е, срок за съответните власти да дават отговор на запитвания, защото целта е първо да има ефективно правопроизводство и второ да се защитат е, лицата, които, са, е, които подлежат на подобни процедури като имате предвид, че в края на края трябва да се покрият и досъдебните производства, както и самия съдебен процес, е, и досъдебните производства, те са част от е, първоначалното разследване, където се обменя информация между полицейските власти, които водят съответните разследвания. Това трябва да се приветства като подход, защото в края на краищата, ако конфликтите се решават достатъчно рано, това отново е вариант на защита на правата на съответните лица. А, мисля, че говорих май повече, отколкото а, трябва, затова спирам, но пак да кажа, аз съм за това да има фиксирани срокове. Благодаря, госпожо Маковей. Срока да ви припомня за подаване на изменения към текста е 9 септември. А, мислех да ви кажа това в края на дебата, но ето сега ви го казвам. Господин Алберт, моля. Also grundsätzlich, ähm, äh... Съвсем накратко. Според мен доклада е върви в положителна посока. Нашите съграждани се нуждаят от една обща система защото когато има различни системи и различни е, норми за правна сигурност, е, не може да се постигне същата степен на защита. И много често може човек да се сблъска с недемократични разпоредби. Така че е необходимо да се гарантира една минимална степен на защита на гражданите което може да стане само ако се гарантира пряк достъп до правосъдие, като се премахнат всякакви езикови бариери. Правото на защита на личните данни би трябвало да се упражнява пряко. Така че е, предложението не е достатъчно и доклада го допълва. Благодаря, ако нямате други коментари. Мисля, че е добре да чуем и представители на, на шведското председателство и Европейската комисия. За това, моля, госпожа Асън Вебер, която представя шведското председателство, мисля, че тя е тук, нали? Да, моля, заповядайте. Благодаря, господин председател. Да, изслушах дебата с голям интерес. И ние също се надяваме и очакваме а, мнението на парламента относно юрисдикцията и а, рамковото споразумение. А, става въпрос за важно рамково споразумение, рамково решение. И бяхме обсъждали с други министри, но само ще кажа, че нашият министр на правосъдието говори за взаимната връзка, взаим, взаимосвързаността на това рамково решение с националните юрисдикции. Разбира се, ние много определено много добре разбираме тази взаимосвързаност и мисля, че е много добре, много правилно да работим комбинирано по различните процедурни правила. И очакваме също да чуем мнението на Европейския парламент по рамковото решение. Определено очакваме с голям интерес общото ни сътрудничество. Благодаря. Behalf... Благодаря и господин Андрея Сагърт от името на Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Първо, искам да благодаря на докладчика за проекта доклада, който ще разгледаме в детайли. Относно предложението за рамковото решение за конфликтите по юрисдикцията, като цяло ние подкрепяме. Но според нас това трябва да бъде разглеждано като първата стъпка в една по-обща система за разрешаване на подобни съдебни спорове. И комисията счита, че трябва да се въведе един по-детайлен такъв доклад. Благодаря. Yes, again, Mrs. Weber for concluding remarks. Госпожа Вебер, за заключение. Благодаря, господин председател. Да, ще насрочим крайен срок за измененията и ще работим с докладчиците в сянка, за да ви представим най-накрая нашата позиция. Благодаря. Благодаря. Нека да напомня, че крайният срок за измененията по доклада беше 9 е, септември. Така че все още имате а, време до следващата седмица и се надяваме, че ще постигнем целта си. Благодаря. So. Yeah. As announced, there comes the time to... И така, както беше обявено, ще преминем към гласуването по бюджетните линии. Мисля, че работихме доста усърдно предните дни. И сега можем да преминем към гласуването на всички изменения. Разбирам, чух, че има процедурно правило на вътрешния правилник на парламента, според който, според което аз, тъй като съм бил а, докладчик по изготвен на становище, проекто становище по бюджетните линии, трябва да бъде заменен тук на, на поста председател. Така че ще помоля госпожа Интвелт, ако може да поеме председателството за гласуването. Благодаря. А, ah, no. I, I see. I think the first... а не първият заместник председател Инга Kung is, is ready to, to chair the session. Okay. Да, първият заместник председател трябва да, да председателства. Okay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 да приготвят картите си за гласуване и да ги сложат в машините. Моля ви, подгответе се. Пригответе си картите за гласуване. А, извинете, господин председател. Моята карта не работи. Можете ли също така да оброявате и моят, е, и моят глас? Sorry about Sí, por favor, señor Díaz de Vera. Sí, señor presidente, tengo el mismo problema que la señora. Господин председател, и аз имам такъв проблем с картата като госпожа Лотфорд. Ще гласувам така както и тя според исканията на политическата ни група. Да, господин председател, явно определен брой членове все още нямат своите карти за гласуване. Така че, може би ще трябва да отброите и нашите гласове, когато приключите с електронното гласуване. Да, добре, казва председателя. Ако няма никакви възражения, ако няма някакви проблеми, добре. Ирина, uh, you come here.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 Let's start uh, the voting. И така, нека да започнем гласуването. Добро утро на всички. Имаме много страници за гласуване, така че предлагам, ако всички колеги са съгласни, А, има още един човек, чиято карта не работи ли? Да, добре. Така, ако всички сте съгласни, ще гласуваме блок. По всички изменения, които възстановяват PDB 2010. По тази точка има доста изменения и мисля, че бихме могли да ги комбинираме чак до страница 5. Съгласни ли се да гласуваме анблок по тези изменения? Да, мнозинство. Въпросът е кой е за възстановяването на PDB, което е проекто бюджет, парламентарния проекто бюджет. Кой е за? Кой е против? един против, въздържали се и е един въздържал се. Добре, благодаря. В такъв случай стигаме до страница 5. На бюджетна линия 56-56 Либе изменение. Бюджетна линия 18020301. Мисля, че ще ви е по-лесно, ако ви давам референцията на измененията. това изменение, кой е за? Против? Отхвърля се. Изменение 56-52 за. Против. Мисля, че ще бъде добре да гласуваме все пак електронно и само хората, чието карти не работят или които нямат карти, да гласуват за стигане на ръка. Така че откривам гласуването по 56-52. Кой е, кой е за?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 Uh, Прекратяваме гласуването. Ще видим какъв е проблема с системата. So this was a technical vote because we have to see how this functions. Имахме технически проблем. Трябва да видим как функционира тази система. Сега ще гласуваме отново но, примерно, моята машина не функционира. Има и други машини, които не работят. Определено има много проблеми. Съжалявам, съжалявам за този проблем. Определено не е лесно. Ще трябва да гласуваме, тъй като много голяма част от машините не работят. И така, нека да гласуваме отново 56-52. Кой е за? Тигнете ръце, моля.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 20 против. Въздържали се? Няма въздържали се. Благодаря. Да продължим с изменение 56-43. Пропуснах да кажа, че предишното е прието. И така, изменение 56-43. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 56, 48, извинете, за. Предишното не го гласувахме, защото отпада, ако 53 се приема. 43 се приема. Кой е против? Приема се. Изменение 56-64. Гласуваме само забележките по изменението. Кой е за?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 It's adopted. It's, it's, rejected. it's rejected. rejected. It's rejected. <laughs> Uh, Отхвърля се. Изменение 56-58. Очакваме детайлите по гласуването на изменението 56-64. Имаше 20 за и 23 против. За това се отхвърли изменението. Okay. The next uh, vote on the... Следващото гласуваме 56-58. Кой е за? За. Моля, вдигнете ръце. Кой е против? Отхвърля се с мнозинство. Гласуваме изменение 5644. Имаме поискване за разделно гласуване по цифрите. Първо ще гласуваме това дали сме съгласни да се увеличи да, си, да има увеличаване с 2 милиона евро а, вместо с 5 милиона евро. Кой, е, така, гласуваме. Кой е за подобно увеличаване? Кой е против? Отхвърля се. Отхвърля се. А сега ще гласуваме само за цифрата от 5 милиона. Кой е за? Против? Приема се. И сега гласуваме по коментарите. Кой е за? Кой е против? Приема се. И изменение 56.12 отпада. Гласуваме изменение 56.66. Гласуваме само забележките. Кой е за? Vous Okay. Who is against? Кой против?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 Госпожо председател, можете ли да съобщавате и подробностите по гласуването, така че всеки да знае колко хора са гласували против и колко за? А, имаше 20 за, казва председателката, и 22 против. We have uh, now the amendment. We have to vote on the amendment. Сега гласуваме изменение 5667. Кой е за?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 26 or 27? 26 or 27? 27. 26 I have. And we had 25. Yeah. 25 to 26. 25 uh, in favor and 25 за, 26 против. We'll go very slowly in this way. Can, can't we... Много бавно напредваме. Не можем ли да направим нещо с тази техника? Защо имаме машини, след като те не работят? Yeah. Sorry? Otherwise we'll have to go you Madam Chairman. some way. Again, on the amendments of Mr. Iacolino. They are the only ones who have been so close. Mr. Busuttil. Okay, please. Yes, thank you, Madam Chairman. I, I have to express... Благодаря, госпожо председател. Аз лично съм много разтревожен. Много странно. До сега имахме 22 за 20 против и нещо от този тип, а сега изведнъж цифрата скочи 25-26. Мисля, че трябва да наистина да гласуваме електронно и да преброим само тези допълнителни гласове на хората, чието машини не работят. Съгласна съм с вас, казва председател. Господин Керхоп, аз съм съгласен с господин Бозотил. Не мисля, че трябва да вземем предвид тези гласувания. Мисля, че трябва наново да ги направим защото наистина има съмнение относно броя, в крайна сметка. Виждате как се промени рязко броя на гласувалите. Sì, sì, no. Mi sembra che sia, si sia passati nelle ultime due votazioni da 42 persone che avrebbero votato rispetto alle... Мисля, че Трува ми се, че а, а, не може така изведнъж 11 души да се добавят а, към гласуването. И бих искала да прегласуваме 56-66. Защото по всяка вероятност и предишните гласувания нещо сме объркали. Не е лошо да прегласуваме последните. Ще се опитаме да проведем електронно гласуване в такъв случай, защото определено имам проблем. We, Нека да проверим 56-66 и 56-67 по електронен път. Та, така, започваме с изменение 56-66. Окей. Okay. Did you vote? I close the vote. Моля, гласувайте електронно. Forty, okay. Forty-one. Not, not alone. I was so Now there are, four, four, there are now 47 cards, 42 cards are working. Okay, we have 47 cards. И така, 47 карти трябва да има, но всъщност само 42 работят. И от тия 42 работещи карти имаме 16 за, 24 против. А сега питаме всички тези, които не, чието машини не работят или карти не работят, които са за. Моля, вдигнете ръка. Как да разберем коя машина работи и коя не работи? Когато има зелена светлина, значи работи. Ако и свети червена, не работи. Окей, okay, so we have 19 votes in и така, имаме 19 гласа за. Моля тези, които са против и чието машини или карти не работят, да вдигнат ръка. Ту. Ту. Двама против, което прави 26 против. И така, 26 против, 19 за. И двама въздържали се, извинете за пропуска, каза председателката. Така че 56-66 се отхвърля. А сега изменим 56-67. Моля, гласувайте електронно. 56-67. 56-67 като изменение. Моля, гласувайте. Now, I think we can close. Okay, I, we close the vote. Electronic. Прекратяваме електронното гласуване. И моля тези, които, чието машини не работят, да си вдигнат ръката и кои... ако са за. Okay. So we have 20 in favor. И така имаме 20 за. А сега тези, които са против и чето машини не работят, да вдигнат ръката. And we have 28 against. Е, Имаме 28 против. Въздържали се? Няма въздържали се. Така че и то се отхвърля. Стигаме до компромисно изменение. Едно. Кой е за? Кой е против? Кой се е въздържан? Приема се с голямо мнозинство. Изменение 56. 46. Кой е за? 68, извинете. 56, 68. Кой е за? Гласуваме електронно. Електроник. Electronic vote. okay. 42. We can 43. Uh,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 от хората, чието машини не работят. Кой е за? Трима за. И така. 22 за. А от тези, чието машини не работят, кой е против? Двама, значи 26 против. Няма въздържали се. Отхвърля се. Преминаваме към изменение 5614. Кой е за? Моля, гласувайте електронно. 5614. Well, maybe I can close. Okay, we close the vote. Who is in favor? Прекратяваме гласуването. От тези, чието машини не работят, кой е за? А, има ясно мнозинство. Добре. Няма смисъл. Приема се. Така, 56-69. Кой е за? Ще гласуваме електронно отново. Моля, гласувайте електронно. Така, ще помоля за всички изменения да се гласува електронно и имаме само 5 души с проблеми с машините. Така че директно после ще питаме само тези хора. Така мисля, че ще бъде по-лесно. Моля, гласувайте електронно 5669. Прекратяваме гласуването. 17 за, 26 против. Няма въздържали се. Отхвърля се. Имаме устно изменение. Ще гласуваме електронно устното изменение. Моля, гласувайте. Гласуваме устното изменение. Можем ли да прекратим гласуването? Прекратяваме гласуването. 25 за 17 въздържали се, 17 против, 2 въздържали се. Приема се. Следващото изменение е оттеглено. 56-73. А сега 56-78. Гласуваме електронно. Прекратяваме гласуването. Двама за, 41 против, няма въздържали се, отхвърля се. Изменение 56-19. Моля, гласувайте. Mm-hmm. Okay, it's 41 in favor, 3 against, no abstentions. 41 за, 3 против, няма въздържали се. Приема се 56-79. Изменение номер 56-79. Гласувайте електронно, моля. Two in favor, 42 against. Двама за, 42 против, няма въздържали се, отхвърля се. Изменение 5674. и Гласуваме за цифрите, моля. Yes, it's electronic vote. Да, да, е електронно гласуване. 13 in favor, 31 13 за, 31 против, няма въздържали се, отхвърля се. Uh, amendment 5671.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 Okay, I close the... Моля гласовете, прекратяваме гласуването. 23 против, 13 въздържали се, 6 за, отхвърля се. 56-24, откривам гласуването. Електронно, моля, гласувайте. Change the machine. Maybe the other one. That's good. It works. No? Yes, because you have this green light here. It's working. Now there are, it's, uh, 24 now. I close the vote. It's adopted for... Прекратяваме гласуването. 41 за, 3 против, няма въздържали се. Приема се. Няма нужда да гласуваме за бележките. И минаваме направо на 56-72. Going Моля, гласувайте. Прекратяваме гласуването. 36 против, 9 за, отхвърля се. Изменение 56-27, моля гласувайте. Some machines start working. Okay, be closed. 44. Okay, I close the vote. Прекратяваме гласуването. 42 за, 3 има против, няма въздържали се, приема се. 56, 51. Моля, гласувайте. I close the vote. Край на гласуването 41 за, 1 против, 1 въздържал се. Приема се 56-60. 61 и 56-49 са идентични. Моля, гласувайте. Don't, don't close yet. It's still what the people. Yes. Wait, wait, wait. No? Yes. Okay, 26 in favor, 17. 26 за, 17 против, 1 въздържал се. It's uh, adopted. Приема се. Сега изменение 56-76. Моля, гласувайте. Immediately. Okay, I close the vote. Прекратяваме гласуването. 42 за, 1 против, няма въздържали се, приема се. Изменение 5677. Okay, we close the vote. Прекратяваме гласуването. 42 за, няма въздържали се, няма против, приема се. И последното, 56-41. моля гласувайте. Прекратяваме гласуването. 42 за, няма против, 2 въздържали се. Приема се. Благодаря. Благодаря за помощта. Емилио, je te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 започваме съвместно заседание с, е, комичес... Комисията по економическите парични въпроси за доклада за е, е, електронните банкови плащания, свифтовете. Ще е, След това ще изслушаме координатора на Европейския съюз за борбата с тероризма. Първо, искам да ви кажа, че няма да имаме възможност да а, започнем един дебат по доклада, по първия доклад. А, помолихме ви да формулирате писменно всички коментари по доклада, който ще ви бъде представен. Така че Да преминем към доклада за SWIFT, плащанията. Като сега давам думата на Европейския координатор за борбата с тероризма, господин Декерхове, който за първи път идва пред нашата комисия след избора на новия парламент. Добре дошъл, господин Декерхер. Благодаря ви. Много държа да поддържам тесни контакти с Европейския парламент и специално с вашата комисия, защото предотвратяването и борбата с тероризма са е една от политиките е, в областта, на които националните и Европейския парламент трябва да си сътрудничат тясно. Високо ценя сътрудничеството с вашата комисия и е, двама от предните и представители, Жан-Мари Кавада и Жерар Депре. И е, с, нямам търпение да подновя е, качествен диалог с вашата комисия в новия и състав. Ще бъда относително красък. Съжалявам, че няма да имаме обмен на мнения. Това ме обогатява, но съм готов да отговоря на всичките ви писмени въпроси. Редом с ета и атентатите, които се състояха последното лято в Бургас, Бургос, убийството на двама от цивилната гвардия. А, трябва да кажа, че прекрасното сътрудничество на френските и испанските власти позволи да разкрием цял арсенал. Но редно с домашния тероризъм като ЕТА, екстремистски ислямски тероризъм е сериозна заплаха за сигурността на Европейския съюз и държавите членки и за гражданите на Съюза в чужбина. Разбира се, от атентатите в Лондон не е имало сериозни атентати в Европа. Трябва да поздравим за това разузнавателните ни служби, които осуетиха редица опити, заловиха цели ядра от терористки, но въпреки е, е, Е, е, заплахата се намалява, англичаните намалиха нивото на заплаха, е, докато в Германия нещата са различно. Европа е и прицел, и резерва за набор на терористи. И тук искам да отбележа три фактора. На първо място тероризма се развива а, и е свързан с бунтовете. На второ място, редица държави са много уязвими. Например, на първо място ще цитирам Пакистан, но нека да не забравяме и, и, и Йемен, Сахел, както беше споменато в речта на френския президент пред дипломатите и накрая ролята на економическата криза, като в това може да превърне редица държави в убежища на Ал-Кайда и да регионализира организацията Ал-Кайда в Арабския полуостров, в Месопотамия, в Азия и така нататък. Също времено все по-голям брой европейски граждани се включват в тренировъчните лагери в Афганистан и Пакистан. И цифрите са доста обезпокояващи. Е, искам да спомена един неодавнашен случай, който иллюстрира това. Италианската полиция арестува през ноември 2008 година в Бари двама французи, които превозваха незаконни емигранти. Още е рано да се вадят окончателни заключения, но според анкетата това са членове на Алкайда, които са планирали атентат във Франция, а в Белгия а, са водили пропагандна дейност по интернет. Единия е сирийски имам, който отговаря за Белгийски информационен център и който а, води тази пропаганда, а другия специалист по компютърен специалист обработва сайта за джихад. Както виждате, тази цялата джихадистка пропаганда е предназначена за Афганистан и за Пакистан. Различни елементи от досието, ареста в Италия на френски граждани, които живеят в Белгия, обвинени в търговия с хора, трафик с хора и пропаганда по интернет и които са създали а, верига за превоз на а, рекрутирани терористи към Афганистан и Пакистан. А, всичко това показва сложността на борбата с тероризма в Европейския съюз. А, предизвикателството е не само да се актуализира, но а, а, а, балансирано да се прилагат а, предотвратяване, а, а, преследване, а, реакция. И именно на тази комплексна борба наблягам в а, документа. Искам а, само телеграфно да спомена няколко елемента. А, първо в нашата работа основно значение има набирането и третирането на информацията. Аз приканих съвета да дефинира стратегията за събиране и споделяне на информацията и съм съгласен с комисията Либе, поне мнението от преди изборите, че съветът понякога действа емпирично, трупа проекти и тъй като няма глобална визия за стратегията, докъде искаме да стигнем, събирайки информация, се получават малко неудачи. Затова правя предложения, които могат да бъдат включени в програмата от Стокхолм и предвиждат обсъждането на една обща дефиниция с Европейския парламент, за да може подходът ни да бъде по-последователен. Ще отбележа също, че Европол и Евроюст най-после изградиха отношение на сътрудничество, но може още много да се направи. Проекта Check the Web, в който обединихме ресурсите си за контрол на интернет, напредва. Втората ос, това е радикализацията и набора на терористи. За мен, може би, това е най-важната и най-трудната област. Най-трудно ще постигнем напредък в нея. Опитах се да а, намеря някакъв метод, като определих някои пилотни държави, които биха приели да поемат лидерството в стратегията за превенция, за предотвратяване и след това да споделят описта си с другите държави членки. Седем държави членки, е, Швеция и Белгия поеха близката полиция, поли... полицията по места, седем държави взеха различни аспекти. Холандия издирването е, е, на радикализирани елементи. В Дания също радикализацията. Испания формирането на а, религиозните лидери и интер, а, с а, Великобритания медийната политика спрямо мусулманския свят. И на трето място ще спомена външния аспект. Радвам се, че комисията прие специална програма за инструментите за стабилност, за подпомагане на трети страни, пострадали от тероризъм, да засилят способностите си за реакция. Освен това, нещо в което напредваме е една деликатна тема мобилизирането на фондовете, е, е, е, заделени за сътрудничество за развитие, за да се помогне държавите засегнати от тероризъм. Например, в Сахел през лятото имаше тревожни явления в Мавритания и за това различните е, зони в Африка или в Америка, Латинска Америка, които страдат от кризата, от трафик на наркотици, да бъдат обхванати от е, е, помощта за развитие на Европейския съюз. По отношение на Пакистан през последните месеци се мобилизирахме, за да помогнем на страната постепенно постепенно да премине от военен към по-класически подход, основан на правовата държава, полицията и правосъдието. И в същия подход възприехме и спрямо Йемен. В доклада ще видите някои е, бележки за финансирането на тероризма, сигурността и потребността Европейския съюз да действа по-енергично за защита на своето киберпространство – е, за ядрените радиологични, бактериологични и химически оръжия и борбата срещу тях. И накрая ще спомена също един дебат, който инициирах съвета за европейската реакция на терористични групи, включени в списъка с терористични групи, ПКК, ЛТТ в Шри-Ланка, ФАРК в Латинска Америка, които не извършват директно терористични атентати на европейска територия, но използват тази територия да събират средства, да се въоръжава, да а, водат а, активна про- пропаганда. Това е една от темите на дебата. Втората тема е Гуантанамо. Спомнете си, че през 2008 година призовах съвета бързо да се мобилизира, за да помогне на е, тогава все още само избрания президент да реши ситуацията в Гуантанамо. Имахме дебат в комисията и трябва да ви кажа, че съвета реагира много бързо и решително, като предложи своята сериозна подкрепа на президента Обама за затварянето на Гуанам, Гуантанамо. И а, той успя много бързо да реагира и а, е, трябва да припомня, че а, подхода европейският се базираше а, на правовата държава. И а, съвета правосъдие и вътрешния работи а, изработи един механизъм за взаимна информация, която Съединените щати са в течение на развитието в Европа. Имаше едно съвместно комюнике, в което се твърди, че сигурността от отговорността на държавите членки, но тя все, в все по-голяма степен се споделя от всички и всяко решение на една държава членка се отразява на другите в шенгенското пространство. Европейския съюз прави усилие да помогне на щатите за затварянето на Гуантанамо и а, това с надеждата, че Съединените щати ще сменят изцяло своя подход в борбата с тероризма. И в това отношение съвета създаде две работни групи, които бяха създадени от президента Обама, които трябва да разследват условията за задържане, прехвърляне и, отношенията към задържаните и разглеждане на правния статут в зависимост от, в, в контекста на международното право. Аз бях поканен в, през юли в Вашингтон да обясня тези принципи и да обмисля двете таскфорс, двете работни групи, като и от двете страни на океана желанието е да се задълбочи диалога в областта на правосъдието и вътрешните работи. Когато отидах в Вашингтон, и тук въвеждам и дебата за суифтовете, искам да ви кажа, че тона е, е, е качествено променен. В момента отношенията са много по-партньорски. Штатите ни слушват много повече и мисля, че трябва да се възползвам от тези е, обстоятелства, да, за да развием споразумението за защита на личните данни, е, работата на групата на високо равнище и да обмислим начините за предотвратяване и борба с серонизма. По споразумението за електронните междубанкови плащания няма да говоря. Благодаря ви за вниманието. Soy consciente, eh, como lo somos todos los miembros de la Comisión, de que la materia благодаря. Както и членове на нашата комисия, си давам сметка, че тероризма е много чувствителна, приоритетна тема, особено за дебатите на европейско ниво. И така, както ни напомни току-що Жил Декерхове, сме предвидели от 10.30 съвместно заседание на нашата комисия и на комисията ЕКОН, економическата комисия. В присъствието на естествено председателя на комисията е, ЕКОН и съответно ще ви помоля, колеги, да бъдете особено внимателни и ако имате въпроси и коментари по изказването на господин, е, на господин Декерхове, просто да, да ги напишете, защото няма да имаме време да говорим сега. Ще ви раздадем в също така в напечатан вид казаното от господин Декерхове. И ще продължим дебата с господин Декерхове на следващото заседание на комисията Ливе. Това заседание ще се проведе, мисля, на края на септември, към 30 септември. И ще имаме дебат който със сигурност ще заинтересува всички членове на нашата комисия. Защото ако сега тръгнем да задаваме всички въпроси, със сигурност ще бъде невъзможно да проведем съвместното заседание с економическата комисия. И ще ни бъде също така невъзможно да изслушаме абсолютно всички хора, които са поканени тук да ни говорят за SWIFT. Има представители на SWIFT, има и други поканени, например членове на европейски институции и така нататък. Така че предлагам да направим сега 5-минутна пауза. По този начин ще дадем възможност на членовете на економическата комисия да влязат също в залата и ще продължим с точка 15 с присъствието на координаторите. Thank you so much, dear colleagues. Благодаря, колеги. Ние с голяма радост провеждаме това заседание с колегите депутати от Комисията по економически и валутни въпроси и за мен е удоволствие да председателствам това заседание заедно с госпожа Шарон Боус. Срещата ни е много важна, защото ще дискутираме е, временното споразумение е, между Европейския съюз и Штат влизането в сила на новата структура на системата SWIFT. Току-що е, знаете, че в един момент и господин Баро представи а, е, така, техническите моменти на тази нова структура на системата SWIFT. Е, ние бяхме ангажирани също в а, е, този процес. В момента преговорите а, за подновяването на споразумението между Европейския съюз и Штатите продължават. И Днес ще имаме две части на нашето заседание, като първата част ще е открита, а във втората част на нашето заседание ще заседаваме при закрити врата, което означава, че само е, депутатите и съответни е, поканени лица ще имат право да присъстват на тази втора част от нашето заседание. На нашето съдание сме поканили ред е, представители на е, институции, които ще се изкажат пред нас. След това ще дадем думата и за открит дебат. Първо ще говори представителя на е, системата SWIFT. Той ще ни информира за промените, които се въвеждат в момента в структурата. След това ще говори председателя на Комисията по личните данни на Белгия относно решенията за осигуряване на достъп до сървъра на Европейския съюз съответните данни. След това също ще чуем отново господин Жил Декеркиов, координатора на Европейския съюз за борбата с тероризъм. А в заседанието при закрити врата ще дискутираме темата и с представители на съвета и на комисията, които са ангажирани в преговорите по процес. Законовата база за това предложение все още се намира в третия стълб. И е, по тази причина ние биваме консултирани. Съвета не е задължен да ни консултира, но има възможност да прави това. Ние от наша страна, на базата на нашите вътрешни е, разпоредби, можем да поемем инициативата да изпратим на преговарящите препоръки преди окончателно да бъде е, сключено споразумението. Затова нашата група реши да изготвим на базата на доклада е, съответно мнение в съвместно с членовете на Комисията по економически и парични въпроси и приветствам нейния председател госпожа Шаран Болас, на, кого, на която давам думата. Благодаря. Аз всъщност нямам какво да добавя много към изказването на нашия председател, защото е време вече да започнем нашето заседание. Само искам да информирам депутатите, че аз се занимавам с тази тема от самото начало, още от миналия мандат на парламента и винаги съм се старала да я обсъждам от аспектите, които е, представляват интерес е, за комисията, за економическата комисия. Считам, че до голяма степен тези аспекти са разгледани в процеса на преговорите. И нещо, което сега ми се струва важно е да имаме правна сигурност относно какво се случва с резултатите от всяко подобно споразумение. И не става дума само за сигурност между институциите и правителствата, а да има и правна сигурност за е, търговските организации, които са засегнати от съответните споразумения защото ние е, трябва да имаме предвид, че това може би представлява, ще постави прецедент за международните финансови служби по отношение на възможностите за обмяна на информация. С това ще приключи и давам думата обратно на е, съпредседателя. Благодаря. Сега даваме думата на господин Лазаро Кампус, главен изпълнителен директор на програмата е, на системата SWIFT. Моля, господин Кампус, имате 5 минути. <laughs> Uh, Разбира се, има ред е, депутати, които вече поставиха въпроси. Имаме и толкова много представители, които ще се изказват. Нека да вървим енергично системата. Благодаря. Благодаря на председателите за поканата да представя системата за банкови плащания SWIFT днес. Знам, че вашия дебат е, се, концентрира на споразумението между Европейския съюз и Штат за новата структура на системата SWIFT. Но искам от, е, да кажа от самото начало, че днес няма да говорим само за SWIFT – а как по-скоро да се сътрудничи между Европейския съюз и Штат за противодействие на тероризма? Защото а, системата SWIFT няма нужда да има различно отношение е, спрямо всички други европейски компании. А, Тероризма има отношение към всички финансови институции. Ние, разбира се, искаме да си сътрудничим с, в щатите с борбата с тероризма и да имаме възможност да обменяме данни, включително и SWIFT. Въвеждането на новата структура на SWIFT, може би, е кат катализатора за новите преговори между щатите и Европейския съюз – тази нова структура ще влезе в сила на края на тази година и тя беше част от мерките да се подобри устойчивостта на системата и да се посрещнат исканията на клиентите за сигурност на данните в Европа. в момента това, което прави системата SWIFT, заедно с допълнителните мерки, които бяха приети, в работна група 29, по Бългийската комисия по личните данни и така нататък, дават своите резултати. Системата SWIFT също разбира и задължението на публичните власти да въвеждат баланс между интересите на националната сигурност и защитата на личните данни. Ние също се стараем да работим по всякакъв възможен начин за тези цели. Ние предоставяме система за връзка за клиринг и сетълмент на финансови плащания. Тя, ние сме на световна система и е много важно да има сигурност. Тази сигурност е изключително важна, особено в момента, когато са толкова неспокойни финансовите пазари. използването на данни за борбата с тероризма трябва да се прави по начин, че все пак да защитава личните данни на гражданите. Това е на което ние настояваме. И също така да се осигурява равнопоставеност на търговските организации, включително на европейските е, такива. Нашата е, система включва 9000 банкови е, организации, банки, системи за клиринг и сетълмент в 2009 е, страни в света. Ние също подлежим на надзор на, от централните банки на Г10. Поверителността на нашите данни са в основата на нашия бизнес и е, за това нашите инвестиции в надежността и сигурността на системата са много големи. В момента ние имаме поддръжка, автоматична защита във всички, в два континента. Е, системата бива защитена и в Европа, и в Штатите. Даваме възможност е, да имаме достатъчно надежни услуги. Новата структура на системата ще бъде подсилена с трети оперативен център в е, Швейцария. И ще има две зони за обработка на информацията. Една в Европейския съюз и една в Штатите. Така че е, европейските данни да си остават в Европа и да могат да бъдат обменяни там. Това ще реши въпроса със сигурността. А, също така можем да, ще даваме възможност и на страни извън Европейския съюз, ако имат желание да се включат в системата. Последния момент, в който SWIFT участва тук в дебат, беше през 2006 година. Там се обсъждаха задължителните присовки в Штатите за данни, за предоставяне на данни в Штатите. А сега, три години по-късно, всъщност дискутираме, дискутираме предложение от Европейския съюз за по-подобна тема за изискване на данни. Като ние считаме, че системата трябва да бъде абсолютно е, надежна и че трябва да се спазват е, легалните механизми, които защитават персоналните данни. Е, ние поддържаме най-добрите практики, които съществуват в тази система. Считаме, че исканията за данни трябва да бъдат ограничени и е, въобще цялата система за предоставяне на данни се наблюдава. Така че не всички данни могат да бъдат изисквани. Е, големи е, досиета, отделни транзакции не се покриват от това. Ние осигуряваме високо надежна среда, която се контролира от нашата компания и е, американските економически институции нямат всъщност достъп до нашите данни. Те могат да получават данни само по конкретни е, разследвания и то за конкретни е, дела за борба с тероризма, които в момента тъкат разследвания. Е, нашите служители е, наблюдават обмена на данни в реално време и а, новото споразумение между Европейския съюз и Штатите а, с, няма да наруши тези защитни механизми. Също Бългийската комисия за защита на личните данни потвърди, че ние като цяло, нашите практики са законни и сме действали правилно при искането на преопределени искания от страна на щатите за предоставяне на лични данни. Ние сме много доволни, че това констатира Бългийската комисия, защото нашата цел е да запазваме интересите на различните участници в нашата система – и е, считаме, че не само SWIFT, но и други частни компании трябва да имат е, този тип от защита Извинете ме, че говоря малко повече от 5 е, минути, но нека да кажа отново. Ние е, разбираме необходимостта обществените власти да а, е, търсят баланс между защитата на данните и борбата с тероризма и считаме, че всички компании от рода, каквато сме и ние, трябва да подкрепят обществените власти, но трябва да получават и подкрепата им в, по отношение на законовата сигурност на данните. И освен това, в днешната среда трябва да има равноправие на всички е, оператори в тази област. И те, е, и частните компании, и публичните оператори не бива да са подложени на различно третиране. И ние би следвало да запазиме доверието, което имаме за една от най-надежните системи за електронни банкови плащания, която вече действа доста години. И също така не считаме, че това споразумение трябва да нарушава нашата е, конкурентна способност. За сега нашите данни са защитени, наблюдават се независимо всички искания за предоставяне на данни. Ние в последните години засилваме защитата на тези данни и се надяваме, че и новата структура се създава именно с тази цел. Очаквам с нетърпение деня, в който тези теми ще бъдат решени от международно споразумение, а не от двустранни такива. Така че такива частни компании като нашата да не застават по средата между интересите на една и друга страна. Защото в края на кращата правната сигурност и защитата на личните данни трябва да останат основен приоритет. Благодаря, казва председателят. Благодаря. Ние, както виждате, сме гъвкави и винаги се стараем да дадем на всеки участник думата, но все пак нека да се опитаме да останем в рамките на предварително оговорените минути на участник, защото иначе никога няма да успеем да свършим и да дадем думата на всички. А сега давам думата на господин Дебокерер, Вилем де Бакелари, който е председател на Комисията по личните данни на Белгия. Благодаря, господин председател. Да, ние бяхме изправени пред случаят SWIFT през 2006 година, юни. Тогава стана ясно, че има голямо предаване на лични данни по личните транзакции на европейски граждани. Без обаче да се осъществи какъвто и да било контрол от страна на европейските или белгийските власти. През септември 2006 година Белгийската комисия за защита на личните данни и направи своето първо становище и каза, че в този момент имахме голям проблем – от една страна с европейското законодателство, от друга страна с американското законодателство. Европейското законодателство за защита на данните беше в конфликт с системата SWIFT. Това са две различни динамики на две различни законодателства и съответно имаше разминаване. Имаше консултации и европейското и белгийското законодателство за защита на данните се установи, че е приложимо в този случай. Големият правен проблем тук беше кой трябва да е отговорен и кой трябва да упражнява контрол за всички тези прехвърляния на данни за даването на информация от европейските транзакции към американските власти. При второто, при второто разглеждане, тук се позовавам на документи, които са ви раздадени в залата, а именно разглеждане през 2006 година, декември 2006 Белгийските власти решиха, че трябва да имаме истинска защита, реална защита за белгийските и европейски граждани. Така както е според нашето законодателство. Нека да бъдем честни, открити. Има само едно решение. И то не е белгийско, то е европейско разрешение на въпроса. И за това трябва да търсим решението в сътрудничество с, между европейските власти и, ев, и американските. И от този момент нататък беше постигнат напредък. Бяхме разменили различни а, посла, писма с американските власти. Имаше различни разисквания, раз, разследвания. Но това беше само началото. Третото становище беше през декември 2008. На 9 декември ам, с, сключихме споразумение по процедури, заедно с SWIFT. И мога да а, да кажа тук това, което каза и ръководителя на SWIFT, а именно, че отделните компании са взели допълнителни мерки, за да подобрят защитата на личните данни и съответно всяка е, организация, която работи с тези данни, да си, е, да си прилага е, своите правомощия както трябва. SWIFT също се съгласи с бългийското решение за разпределение на компетенциите на отделните компании. И може би двете най-важни заключения, или така да нарека уроци, които научихме, е, че частните компании не могат да се борят сами с риска. Те имат нужда от установяване на международно законодателство, контролни механизми на международно ниво и именно ние можем да им дадем такива като един европейски законодателен орган и да защитим основните човешки права, свързани с свободата на информацията. И второто основно заключение – е, че първата основна задача като Агенция защита на данните на Белгия е да сме сигурни, че ще имаме една добра рамка за защита на личните данни на нашите граждани. Това се опитваме да постигнем и в настоящото сътрудничество с Съединените щати при изграждането на рамката. Нека да не забравяме правата на нашите граждани. Това е. Благодаря. Благодаря. Благодаря за това, че спазвахте петте минути, които ви отредихме. И така, ще дадем думата на господин Питър Хаскинс, който е а, ръководител на Европейския надзорен орган по защита на данните. Пет минути, господин Хаскинс. Първо искам да кажа, че Европейската комисия се обърна към мен с молба да консултирам временното споразумение между Европейския съюз и щатите за, по системата SWIFT. И ние издадохме нашето мнение 1 юли тази година. То бе изпратено на комисията, съвета и парламента но нашите коментари се отнасяха само до Европейския съюз, защото ставаше дума за мандата за преговори от страна на Европейския съюз. Така че е само е, съответните инду... организации, които участват в процеса на преговорите, ги получиха и те не бяха обнародвани. Но мога така набързо да ви представя нашето мнение. А, второ, искам да ви припомня, че промяната на новата, новата структура на SWIFT всъщност предизвика новите преговори, но тя бе посрещната с приветствие от Европейския надзорен орган по защита на данните, защото тя запазва всички данни, които произхождат от Европейския съюз и дава възможност те да бъдат контролирани от европейски институции с което ние имаме възможност да наложим европейски стандарти за защита на личните данни и е, частния живот. А, освен този въпрос, е, т.е. предаването на е, данни от една страна, данни за пасажери и пътници, което беше също друг е, дебат, в момента става дума за данни, които са за лица, които нямат никаква териториална връзка с щатите. Тоест става дума за финансови транзакции на територията на Европа, а не между Европа и щатите. Затова ни изказахме известни безпокойства относно това дали е необходимо да има подобно споразумение и каква, каква степен трябва да бъде то прието, защото се питаме, защото а, има добре разработена европейска законодателна рамка в тази основа и тя има много ясна насоченост към борба с тероризма. А, подобните мерки, които съществуват в Штатите, се е, базират е, за, за взаимоотношения с щатите, се базират на разпоредби от първия стълб. Сега, преговорите би следвало да отчитат стандартите за защита на данни и защитните механизми и да ги налагат като основни изисквания за защита на основните права на европейските граждани, когато се сключва едно подобно споразумение. Сега, ясно е, че транзакциите на европейска територия ще останат на сървери на европейска територия – и те ще трябва да бъдат ограничени не само до това, което се счита, че е приемливо за предоставяне като данни. В това споразумение трябва да се изчистват също не само механизмите за обмен на данни, но и механизмите, които осигуряват спазването на основните права относно защитата на личните данни по, в рамките на европейските стандарти защото основните права, нека ви напомня, включват не само защита на личните данни и частния живот, а имат отношение към много други основни права и свободи. Та, да, на този фон искам да подчертая следните четири основни елемента и защитни механизми. Първо, необходимо е да се направи така, че да има законова база и пропорционалност при всяко е, искане за предоставяне на данни. Също да се проверява дали е достатъчно конкретно искането, дали изобщо е необходимо този тип данни да се предоставя и да се прави проверка при същите условия, европейски и е, механи... защитни, механизми, каквито се изискват от европейските е, правоналагащи органи в подобни условия. Това за момента в текста далеч не е изяснено. Поне в съществуващото е, споразумение. Можем да се обърнем и към съществуващото споразумение за сътрудничество между правите системи. Също трябва да има механизми за възражения, включително и е, правни действия, ако са предоставени неправомерно данни. Разбира се, това ще е мярка от, в крайен случай, но е, има такива изисквания в съществуващи директиви и рамкови решения – а и съответна съдебна практика в Европейския съюз. примерно има един, едно съдебно дело срещу талибаните, т.е. трябва винаги да има предвидени механизми за съдебно възражение срещу практиката или срещу конкретните случаи на предоставяне на данни. Така че всеки да може пред Европейски съд да повдигне възражение, да постави пред съда е, евентуално решение противно на техните интереси за предоставяне на данни. Също тези процедури трябва да съответстват абсолютно на рамковите решения и европейското законодателство за защита на данни защото би било парадоксално Европейски е, съюз да приеме по лек режим спрямо трети страни, отколкото, налага, отколкото режима наложен спрямо нейните собствени институции. И също така надзора от е, европейските, съответните европейски институции – по отношение не само на системата SWIFT, но и по принцип на всички транзакции, не трябва да бъдат е, ограничени. Защото независимия надзор е един от основните елементи на европейския режим за защита на данните, който защитава интересите на гражданите по отношение на личните данни и който дава възможност да се блокира предоставането на, е, неправомерно на съответни данни. Е, ние считаме, че тези моменти са изключително важни. Те са част от съществуващото споразумение. Доколкото разбираме, те са части от е, предвидения текст по който се водят преговори в момента и се надяваме, че ще станат част и от окончателното споразумение. Ако имате въпроси, аз с удоволствие ще ви отговоря. Благодаря, господин Хайстин. Сега нека да се обърнем към европейските, представителите на европейските институции. Председа... Сега давам думата на представителя на комисията. Моля. Благодаря, господин председател. Ще се опитам накратко да обясня какво се беше случило и какво се случва сега и какво се надяваме, че ще се случи за бъдеще. Днес и, и също така и е в близко бъдеще. Ситуацията днес е, че след като се разкри какво става, така както беше описано от ръководителя на Комисията за поличните данни на Белгия, веднага възникна въпрос и проблем. Дават се данни за европейски граждани на американските власти, никой друг не е знаел, освен съответните компании и американските власти. И общественото мнение в Европа беше по-скоро негативно. Комисията и на националните лидери бяха решили да се намесят и да се намери правилният начин да се помирят изискванията за защита на личните данни на нашите закони и съответно изискванията за даване на такива лични данни от международната обстановка, особено като се има предвид споразуменията сключени в трансатлантически план. Ние водихме преговори, имахме а, споразумения с Съединените щати, с правителството, както и с а, комисията тук за защита на данните и мисля, че ситуацията беше много добре анализирана от съдията Бругер – И поне до сега процедираме по същия начин. Разбира се, това не означава, че имаме сключено ограничаващо международно споразумение. Ние просто бяхме принудени да водим такива преговори заради международните обстоятелства според конкретният случай. Сега ситуацията е нова. Разбира се, ние си даваме сметка, че имаме една много деликатна правна рамка в тази област. Поне за сега, според най-добрите и убедителни анализи, това е, е проблем по трети стълб. И се надяваме нещата да се подобрят, когато Лисабонският договор влезе в сила – ще има друг правен режим и по-специално такъв, който ще позволи по-голямо ангажиране от страна на парламента. И имаме временен проблем. Как точно да процедираме в настоящия момент, като от една страна имаме международно споразумение, което да позволи SWIFT да има достъп до личните данни. От друга страна, също така да видим как ще процедираме с банките, които пък да пазят тайната на своите клиенти. Ще трябва да се справим с фактите такива каквито са. Така че предложихме и съвета го прие единодушно, а именно набор от критерии за преговори, които обаче да са, споразум... които да са разпоредби в много краткосрочен план, за да осигурим защита на данните. И съответно механизми за контрол. Това ще въжи за а, периода на влизане, до влизане в сила на новото споразумение, в момента в който влезе в сила и Лисабонския договор. Това е ангажирането на комисията. Потвърждавам го от името на комисаря Жак Баро. В момента, в който Лисабонския договор влезе в сила, комисията ще направи ново предложение за разпоредби пред съвета и се надяваме новото споразумение да бъде изключено вече по, в рамките на Лисабонския договор. Нещо важно е, че тук говорим за мерки за борба с тероризма. Не става въпрос само за сигурността на Съединените щати или на Европейския съюз. Става въпрос за сигурност на нашите граждани. Информацията, която се дава така както каза господин Кампус, за много кратък период от време на американските власти и, и съответно, но все пак за достатъчно дълъг период, за да им позволи да анализират дали има някаква заплаха или не. Американските власти са съгласни с а, тази идея. Те потвърдиха и, и казаха, че настоящия начин на действие е полезен за борбата с тероризма. Това е, разбира се, и в наша полза. И така, както каза господин Кампус, трябва наистина да имаме и правна гарантираност. Не можем да останем непрекъснато между а, нашите из... правни изисквания и американските правни изисквания и да се опитаме да се съобразяваме с двете. Трябва да намерим някаква друга правна рамка и това ще се получи чрез международни преговори за търсене на решения. И с при цялото ми уважение към SWIFT, мисля, че можем да намерим нова рамка, за да запазим както личните данни, така и да продължим борбата с тероризма. Благодаря. Благодаря. Сега, след тези изказвания, даваме е, пред думата на представителя на постоянното представителство на Швеция, е, господин Ханинген. Благодаря. Както представителя на комисията изтъкна, тук е, голяма част от въпросите, които той представи, всъщност е, засягат и нещата, които аз исках да кажа. Затова искам единствено да добавя, че това, което ние свършихме като председателство на Европейския съюз, е, сега ние не сме работили много по този въпрос, защото получихме мандата през юли, юни, извинете, поправя се оратора тази година. Е, преговаряхме, получихме проекто мандата от страните през юли и може би е, сте наясно, че шведското председателство е изключително заинтересувано от е, аспектите на защитата на личните данни и частния живот, което е основен момент от нашата дейност Швеция. За това решихме да възприемем до голяма степен е, мненията на Европейския надзорен орган по защита на данните, както ги представи тук господин Питър Хустингс. Та голяма част от е, заключенията на мнението на Европейския надзорен орган бяха възприяти Ние продължаваме да преговаряме по конкретния текст. Също така искам да ви информирам, че след като ние приехме мандата в края на юли, проведахме две заседания по преговори с американците. Тези преговори ще продължат и през септември, като целта ни е да стигнем до окончателен текст на споразумението, възможно най-скоро определено в рамките на шведското председателство. Шведското председателство, както и комисията, се надява, че с влизането на Лисабонския договор ще се получи, получи промяна на законовата основа и ние се надяваме Лисабонския договор да влезе в сила възможно най-скоро, така че да, да можем да започнем е, преговори за ново постоянно споразумение, което много активно ще включи Европейския парламент и както спомена господин генералния директор – настоящото временно споразумение бе решено да бъде ограничено по срок единствено максимум за 12 месеца, защото се надяваме, че между, междувременно, още дори преди изтичането на тези 12 месеца, то ще може да бъде заместено от постоянно споразумение по силата на Лисабонския договор. Шведското председателство дискутира още от сега с комисията темата за това как е, те си представят е, е, нашата работа по време на, по силата на Лисабонския договор, по новия правен режим, защото ние бихме искали да знаем малко по-подробно какъв ще, как ще се развива във времето този процес, кой ще преговаря. Ние дискутираме с комисията по всички тези теми. Това е, което аз имам да кажа и ако имате въпроси, ще ви отговоря. Благодаря, господин Хенинген. Е, виждам, че девет е, депутати е, са поискали думата. също и европейския координатор за борба с тероризма, господин Керхов, иска да се изкаже. Ще му дадем възможността да говори за 5 минути и след това ще дадем думата за изказвания. Благодаря. Ще бъда съвсем кратък. Ще говоря в качеството си на координатор на борбата с тероризма, който е загрижен за сигурността. Искам да перифразирам казаното от Джоната. Програмата за преследване на финансирането на терористи е изключително ценен инструмент, който дава добри резултати не само в Штатите, а и в Европа и държавите членки, които значително се ползват от системата и за това е спешно наложително системата да бъде запазена. На второ място доклада Брюгер показа, че Съединените щати стрикно спазват препоръките, които са приели и които са договорени е, при обстоятелства, които съвсем не са били лесни. На трето място, промяната в архитектурата води до промяна в и нов баланс в отношенията. Както каза Джонатан, по време на първите преговори данните бяха на територията на щатите, а днес става въпрос за данни, намиращи се на територията на Европа и ние преговаряме по партньорски отношения, за да се гарантира още по-ефикасен достъп до ползването на системата. И освен това, едно юридическо споразумение 2438. Това са членове, които са задължителни и които гарантират сигурността на данните, които до сега не се приемаха от щатите. Мандата, възложен от съвета на комисията, е балансиран и взискателен. Изисква се стриктна защита на личните данни, ние е, водим дебат за подобряването на защитата на данните в Европа и Съединените щати, като се надявам, че дебата ще доведе до... Надявахме, че ще доведе до споразумение и стигнахме до това. Правно задължително споразумение. Освен това, важно е да обмислим рамката, в която ще се прилага това споразумение. И е, е, хубаво тази рамка да е съдебна, на базата на, взаим... на реципрочността. И накрая трябва да обмислим, ако да си пожелаем да влезе в сила Лисабонския договор, ролята на парламента за бъдеще, дали ще се запази сегашната система или ще се възприеме европейска система за преследване на финансирането на терористи. Напомням, на всички членове, че ще има заседание при закрити врати и също така там също ще се проведе дебат, така че можете евентуално и там да се задавате въпросите. Но поне сега има 12 души, които поискаха думата. Аз предлагам за да успеем да свършим на време с общото заседание, всички да се ограничат и да, и да участват в дебата за не повече от една минута, максимум минута и половина. Така че това ще бъде ограничението ни. Господин Ламбринидис. Благодаря, господин председател за минута и половина. Четири точки. Джонатан Фол направи едно интересно предложение тук в залата, като каза, че Европейския съюз едва ли не си прави аутсорсинг, прехвърляне на всичките задачи по сигурността на Съединените щати. Едва ли не трябва да сме благодарни на Съединените щати за това, че те анализират а, а, нашите проблеми и, и съответно казват какво не върви. Много интересна перспектива. Втория въпрос. Представителя на SWIFT каза много ясно, че тези данни имат много ограничен цел на използване, дори и в Съединените щати. Само за борба с тероризма и само при определени обстоятелства. В такъв случай бихме казали, че имаме добър баланс на силите. Европейския съюз може да преговаря, не частните компании. Имаме по-добри защитни рамки. Но въпросът ми тук е, възможно ли е в подобни преговори да запазим нашите искания за рамка? Защото така трябва да бъде, но е, да се запитаме все пак, е, можем ли да оставим правомощия на частните компании, могат ли те да водят преговорите по-добре с Съединените щати от нас? Друг въпрос, съм отправен към шведското председателство. Много уважавам техните позиции, но съм е, силно разтревожен за човешките права. предполагам, че уважавате зачитането на личните данни и личната свобода, но тук се задава много сериозен въпрос и мисля, че се нарушава дори шведските закони. Дали не трябва да вкарате повече бдителност в SWIFT законодателството, спрямо това, което имаме сега, а, така както очаква Европа. А сега госпожа Интвелт. Благодаря. Ще се опитам да бъда кратка, но все пак смятам, че нашето право е да задаваме въпроси, а не да слушаме речи. Първият ми въпрос е защо? Политиките за борба с тероризма първо се дефинира от какво имат нужда държавите, а след това се питат хората дали, има, дали искат да се предостави информацията. А сега тук се водиме като че ли повече от факта, че има налична такава информация. Е, та, какъв, е, какъв е процедурата тук? Второ, като че ли има разминаване по това, коя е правната основа за тези практики. Е, правната служба на съвета и на парламента дадоха различни мнения. Искам комисията, нашата комисия да поиска и допълнително мнение на експерти. Европейския надзорен орган, знам, че няма да се съгласат с мен, но, например, е, съвета иска мнения по, от Европейската агенция за, е, за основни човешки права. Но Смятам, че всички документи и мнения по този въпрос трябва да са публично оповестени. Защо е необходимо тук да имаме заседания при закрити врата? Не само депутатите трябва да са наясно как се, какво се дискутира по тази тема, всички граждани трябва да имат това право и искам да използвам а, фразите на всички, които се борят за открита информация. Ако нямате какво да криете, защо тогава заседавате при закрити врата? И а, добре, само надяваме се, че след няколко месеца ще влезе ли в сила Лисабонския договор и ще има повече механизми за демократичен контрол. Но ако Европейската комисия и европейските правителства настоя... държат за демокрация, защо не предоставите тези документи на обществеността или поне ги покажете на националните пр... Пр... парламенти? Луи Мишел, моля. Ще бъда съвсем кратък. Колежката зададе принципни въпроси, които и аз исках да задам. Има няколко капана, които трябва да бъдат избегнати. Не трябва в дебата да нарушаваме имиджа на а, една фирма, която работи по най-добрите стандарти.